Юридическата комисия пък ме информира, че господин Полчак е изтеглил искането за защита на неговите привилегии и имунитети. Така се приключва процедурата за защита на неговия имунитет.